7 години. Но ако ще субсидираме, трябва да субсидираме еднакво всички. Приключвам. Отдъхнете си още малко. Приятели, Европейския съюз не е и никога няма да бъде съвършен. Така е. И в същото време не мога да се сетя за нищо по-хубаво. Стотици, хиляди години в Европа Проблемите са се решавали с силата на военната мощ, на премерването на мускули. Сега вече не е така. Държавите членки по свободната си воля и със съгласието на своите граждани членуват в Европейския съюз. Някои искат да излязат, но никой е, в началото не осъзнаваше Брекзит, колко труден процес ще се, отка... Е, ще се окаже. И ми се струва, че това е добра полка за съвета. Единната позиция на останалите 27 държави показва, че можем да преминем през най-трудните изпитания без да стигаме до насилие. Ето, така функционира Европейския съюз. Когато говорим помежду си, а не се бием. Какво мога да кажа за бъдещето? Да обобщя. Трябва да укрепим устоите на единния пазар, да премахнем пречките, да контролираме външните граници, да премахнем заплахата от неконтролираната миграция – интелигентен преход към чиста енергия, пазарни правила, обща сигурност, не само чрез военни средства, но и чрез сигурност на информационния свят, в който живеем. Не водете война с популистите. Обърнете внимание на гражданите. Вижте защо те са недоволни. Не разпръсвайте снопа пръчки, защото той не може да бъде причупен. По-отделно можем да бъдем прекършени. Заедно ние можем да бъдем водещата сила в света с нашите ценности свобода, демокрация, върховенство на закона. Така сме пример за всички останали. Благодаря. Christianis, you are very popular in this parliament. Християнис, много ви обичат явно в Европейския парламент. Благодаря ви. А сега председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Благодаря, господин председател, господин министър-председател, госпожи и господа депутати. Много се радвам, че имам възможност тук отново да се срещна с премиера на Латвия, човек, който добре познава тази зала е, след 9 години в качеството на евродепутат. Аз е, винаги си спомням, прочим, за първото латвийско председателство на съвета на министрите на Съюза. Спомням си го, защото това бе първото действително председателство е, е, особено след е, своеобразно съжителство с италианското председателство преди това. И си спомням още първия ден на латвийското председателство. Тогава бе приета директивата за така наречения роуминг, благодарение на която се гарантира безпрепятствен и равнопоставен достъп до интернет. Е, паметен, паметен момент. А, сега, сякаш нямаме друга работа, непрекъснато говорим за британския изход. Но преди предстоящите европейски избори, вероятно би било е, за предпочитане да обърне внимание на, на европейските граждани на това, което сме постигнали. И не на последно място в областта на цифровите услуги. Британски изход е важен – но ежедневието на нашите съграждани е нещо по-важно. Е, ние пожелахме нашата комисия, и, и тя бе такава, да, да, да, да бъдем комисията на диалога. Да се срещаме с а, е, нашите съграждани. Е, повече от 1500-1600 срещи с гражданите, което доказва, че е, комисията не прибивава в бункера е, на, на Берлемон. Е, и съответно комисията не е самозвана, както твърдят някои а поддържа контакт с европейските граждани. Европа не може да се гради против волята на своите граждани, против волята на националните държави. Националните държави имат значение. У нези, които смятат, че националната държава е някакво временно историческо явление, е, грешат. И вече, мисля, не е уместно да се говори за е, Съединени Европейски щати тъй като това поражда погрешна представа, че Европа като такава, Европейският съюз, се етатизира. Е, според мен Европа никога няма да стане точно каквито са Съединените Американски щати. Е, всеки ще запази е, своята национална самобитност и самоличност. И според мен няма противоречие между отговорния патриотизъм и принадлежността към едно голямо европейско семейство. Европейската комисия е, няма намерение и, и, да се намесва в дребните е, елементи, отношения между европейските граждани в тяхното е, ежедневие. И от 2014 година, знаете, аз се явих пред вас, за да ви запозная с големите приоритети на Европейската комисия за следващия период. И това не бяха празни приказки. През изтеклия 4 годишен, 5 годишен период сме свършили не, не малко работа. 350 предложения а, са, са приети, 164 още са в а, процес. Аз бих искал лека по лека да бъдат приети всички директиви, е, свързани не на последно място и с е, международната закрила, с обежището. Е, Но имам аз сериозен повод за удовлетвореност. До сега Европа не е постигала толкова голям напредък в социалната област. Социалната област, която в продължение на години бе, така да се каже, беден роднина е, е, на европейското законодателство. И аз ви дължа благодарност за това, е, за, за съдействието, за напредъка, който без вас би бил невъзможен. А сега да пристъпим към втория език, господин председател, английски. Латвия по-добре от други знае колко струва членството в Съюз. министър председател, преди минути тук красноречиво е, показа това. Вие, господин премьер, сте страна, която винаги е вземала здраво в ръцете си собствената си съдба. Е, достойна за думите на един от своите знаменити национални поети, човек е толкова велик, колкото велика е волята му. Борехте се за свободата си, тежки обстоятелства, далеч по-тежки от това, което биха могли да си представят останалите от нас, европейци. И вие писахте своята история, вместо да бъдете нейна жертва. И то в ръцете на един от най-големите си съседи. Вие казахте не на оръжията, не на насилието. Борихте се за свободата си, това е, не можем да кажем, е, е, е, един от най-светлите моменти в най-новата ни история е, че Латвия поведе други, които търсеха своето място в историята си. Латвия не бе в сянката, не бе в мрака. Латвия бе фар за, за, за е, онези, които се стремяха към свобода и като член на Европейския съюз продължава да го прави, нито за миг не сме съжалили това, че Латвия е член на Европейския съюз. Латвия се присъедини към шенгенското пространство и аз съм напълно съгласен с казаното от вас за вътрешните граници и защитата на външните граници. Комисията е, е, предлага гранична охрана с постоянен състав от 10 000 души, офицери, служители е, държавите членки желаят да отложат до 2027. Комисията предлага всичко това да стане до 2020 година. Но така ли е, че всички са за защитата на нашите външни граници? Нека да го сторим. Предложението е внесено. Да, Европа е, е, следва да бъде по-силна и по-безопасна. И благодарение на вас, всъщност, наред с 25 държави членки, е, които започнаха постоянно структурирано сътрудничество в областта, в областта на, на отбраната, още от 2007 година. Е, за Латвия, впрочем, е, во, е важна и военната презгранична мобилност. И благодарение на това структурирано сътрудничество в отбраната, е, това е постигнато. И така, Латвия се превръща в живото доказателство за това, че националния суверенитет и, и значимост могат да бъдат е, заздравени по, по мирен път. Вземем енергетиката. Латвия е, и, и, и Балтика по исторически и териториални географски причини се оказват енергиен остров, изолиран от енергийните мрежи на Европа. Но Европейският съюз никога не оставя своите, своите граждани сами на, на, на, на студено и на тъмно. И, и, и за мен е този балтийски енергиен въпрос, така да го наречем, никога не е бил просто балтийски. Той винаги е бил европейски. Ето защо тази комисия работи много за изграждането на енергиен съюз. И един от главните приоритети е, е, бе е, осигуряването на енергийни доставки, на енергийна сигурност за балтийските държави. Днес съвсем скоро ще синхронизираме преносните мрежи е, между Балтийския регион и останалата част от Европа до 2025 година с необходимите инфраструктурни инвестиции. Е, много съм удовлетворен от това, че е, идеята за енергиен съюз днес вече е реалност. Аз съм благодарен на латвийския премьер за, за примера, за инициативата, за работата му като депутат, член на Европейския парламент и като а Сега, господин председател, третия ми език. Латвия разгърна силите си и ги привнася в Европа. За това е нормално Европа също да инвестира в Европа, защото инвестицията в Латвия са инвестиции в европейското бъдеще. Латвийците знаят от първа ръка какво означава това. 50 хиляди души от Латвия са е, намерили нова квалификация и ново място на трудовия пазар. 9000 души е, са поели сериозен бизнес. Е, 300 км пътища и инфраструктура са построени с е, европейски пари. Така че столицата Рига е свързана с, с, с е, селските райони и със съседните страни. 960 милиона евро са използвани по програмата Юнкер в Латвия. Вашето бъдеще е бъдеще на всички нас, затова ние предлагаме през следващ, в следващия европейски бюджет 100 милиарда евро да бъдат инвестирани в изследователската и развойна дойност. Това са най-големите предизвикателства, пред които сме изправени като екип. Например, се отрояват инвестициите за сигурни граници и сигурност всеки четвърт, всяко четвърто евро, изхарчено в домакинството, трябва да подкрепя по нашите цели в климата. 30 милиона евро е, ще допълнат програмата Еразъм. Благодаря ви, господин е, министр-председател, на вас и вашето правителство за широката подкрепа по този път. Искам обаче също така да кажа нещо е, по отношение вашите думи за средносрочното финансово планиране. Вярно е че иновациите, изследователската дейност, младеща, отбраната са обект на инвестиране. Това обаче ще бъде възможно само ако съкратим някои от сегашните ни разходи, а именно е, сел, селско-стопанската и кохезионната политика. Не се радвам на това, но ако запазим до сегашното положение, ние ще трябва да продължим да финансираме и ще съкратим много сериозно, ще сведем европейския бюджет до 1,4%. Европа струва повече от 1,4% от брутния си вътрешен продукт. Но когато говорим за бюджета, парламента е доста по-нездържан от съвета и горната граница бе заложена на 1,3%. Когато ние като комисия предложихме 1,4, а не 1,1, тогава, ако го бяхме сторили, дори и вие нямаше да се съгласите. Все пак налага се да залагаме приоритети, без да поставяме без да замитаме под килима с сега съществуващите политики, защото селскостопанската и кохезионната политика не губят своето значение. Латвия преживя трудни години, не само заради географското си положение и исторически натоварено, обремененото историческо минало, а и защото економическата криза в Латвия нанесе сериозни удари. Пет години след началото на нашия мандат обаче латвийската економика е много по-добре. Това е и заслуга на един от вашите предшественици, Валдис Домбровскис, който помогна на Латвия да поеме по певерния път. За това положих много сериозни усилия да поеме заместник председателското място в Европейската комисия, както и своя ресор, включващ и социалните въпроси. Валдис, благодаря ви за, благодаря ти за сътрудничеството до сега много неща ми хрумват в, в, в връзка с казаното от теб, но ти говори много дълго, затова аз ще свършвам. Латвия може би е малка държава. Аз съм специалист по малки държави. Но това е страна с големи амбиции и място, къде, където се срещат Запада и Изтока. Те не бива да бъдат разделени те са двата, двата дроба, бели дроба на Европей, двете крила на белия дроб на Европейския, е, на Европейския съюз. За да дишаме с пълни гърди, е, трябва да имаме истински дроб. Това е моята последна реч пред Европейския парламент. Е, е, тъжно ми е, че някои колеги се отеглят от политиката. С удоволствие работех тук. Научих много, е, спорих много, но мисля, че и постигнахме някои неща. И си остава както в казах на първия ден на своя мандат. Европа трябва да бъде обичана. Не я ли обичаме, не сме способни да обичаме въобще. Аз обичам Европа и ще кажа да живее Европа. Благодаря много, господин председател на Европейската комисия, скъпи Жан-Клод. Благодаря ти за сътрудничеството в каквато и в... въпреки, че имахме различия и разменяхме думи, но това е дебатът между комисията и парламента по важни въпроси. Това е което ни кара всички да работим за нашите съграждани, нашите съграждани в Европа. Нуждаем се от Европа, разбира се, трябва да подобрим някои неща, да променим някои неща, но това е единствената форма на Европа, и начин Европа да защити нашите съграждани. Ние имаме обща история и станалото неодавна в Нотр-Дам да показа, че съществува и бие едно европейско сърце, че имаме общо наследство, че споделяме общи ценности, макар че говорим различни езици. За това ти благодаря за твоето присъствие, за работата ти, за проведения тук дебат. Благодаря още веднъж, е, но е, благодаря за това, че присъстваш тук. И благодаря на нашия гост като представител на съвета. Сега приключваме записването за изказвания в спонтанната листа и давам думата на господин Манфред Вебер. Господин министр-председател, каква прекрасна финална реч в края на нашия мандат. Благодаря първо на нашия председател, че е организира такава дебата. Благодаря и на теб, Карин, че си един от последните оратори в тази пленарна големи зала ти хвърли поглед на бъдещето в Европа и ни разказа какво значи Европа, Европейски парламент и може би за в бъдеще ще има много, ще бъде много хубаво, ако имаме повече министър-председатели от, сред, от скамейките на Европейския парламент. Това, което ми хареса, че е, е говориш за бъдещето на Европа с оптимизъм вашата страна бележи голям успех. Отчитам приноса на Валдрис Домбровски, успеха економически и плана Йонкер, но също така и чувството за сигурност. Латвийците се чувстват сигурни, защото са част от този мощен Европейски съюз, въпреки съседа на Русия. И е, като говорим за нашия успех последните пет години, е, бяха постигната много, показаха много, много нови работни места благодарение на плана Юнкер за устойчиво развитие и това, че сме пионери в борбата с климатичните промени. Всичко това се случи през последните пет години под ръководството на господин Юнкер. Аз съм 46 годишен и мога да кажа, че принадлежа към първото поколение в Европа, което живее в мир. Първото поколение, а, в което и в което предишното поколение също се наслаждаваше на мира, но половината от континента беше за завеса. За това е, трябва да кажа, трябва да защитим е, Европа в момента такава каквато е, да защитим против популистите. На второ място, съвсем конкретните неща, които споменахте, най-вече загрижеността и страховете на гражданите, миграцията. Трябва да защитим нашите граници, трябва решително да го направим. Трябва ни програма, амбициозна програма за презаселване. Трябва да имаме и стратегия за Африка, трябва да предприемем всички действия, за да подпомогнем континента. Заетостта е ключова, е, особено за най-бедните региони. Търговията и единния пазар са също ключови елементи. Искаме да укрепим вътрешния пазар. Много е важно да укрепим заедостта. Това е нашата сила. И накрая, климатичните промени. Всички тези неща са на дневен ред, но когато говорим за бъдещето на Европа, трябва да сме честни. Едно е политическия подход към съдържанието, но другото е, е начина по който да постигнем резултатите. Ние разбираме проблемите и ако искаме едина едина Европа, то се нацъкваме на проблема на единодушието при гласуването трябва 27 държави да искат едно и също решение да се обединят около една позиция и това нещо трябва, този, тази процедура трябва да се промени. Процедурата трябва да е друга. Когато говорим за методите, мисля, че трябва да поддържаме подхода за строенето на мостове. Моята собствена страна, Германия, беше против всички идеи на комисията за обвързващи квоти за презаселване и разпределяне на мигранти до 2015 година, но след това имаше миграционния проблем в Германия и за, само за три месеца Германия промени становището си и молеше за обвързващи квоти. Какво ни казва всичко това? Това ни казва не бъдете егоисти по отношение на Европа. Мислете за проблемите на другите. Само така ще имаме един силен сплотен съюз. The... И накрая метода на демокрация в Европа. Това е въпрос за правото на инициатива на Европейския парламент, укрепване на разследващия капацитет на парламента и прилагането на, на правилата. Те трябва да бъдат контролирани от европейските институции. Идеята за водещите кандидати е също важна. Трябва да може да кажем на хората, аз съм кандидат от всички партии на, тази, на този Европейски парламент. Това е демокрацията в Европа и още нещо означава демокрацията. Трябва да защитим същината на Европа начина на живот, демокрацията, независимостта на съдебната система, равнопоставеността между жените и мъжете и свободата на изразяване, свободата на пресата, на религията. Трябва да гарантираме тези хора са гражданите. Трябва върховенството на закона да води като водещ, като водещ пример към отношението на хората. Европа означава европейски начин на живот – това е нещото, за което заставаме, говорейки за бъдещето на Европа. От името на групата на социалисти дам думата на Мерседес Брес. Господин премьер, голяма чест е днес да ви кажа добре дошъл в новата ви функция на премьер отново сте тук в този зала. Вие го познавате. Познавате тази зала много добре, тъй като близо 10 години бяхте депутат тук. Голям чест е също така, защото не само сте последният премьер преди последните, е, преди, извинете, предход, идните избори, но защото и в това, което казахте в началото, казахте много важни перспективи за този съюз, които трябва да изградим след 26 май. И затова ви казвам добре дошъл от името на социалистите и демократите. Като последен премьер, който идва да посети този парламент, е, ние сме вече в края на този законодателен мандат, вашето посещение тук е една отлична възможност да говорим за вашата страна, за ролята на вашата страна в Европейския съюз. За нас, депутатите, винаги е нещо много положително да се срещнем с бивши колеги, както казаха различните представители тук. Е, много се радваме и се надяваме все повече представители на изпълнителната власт да идват тук. Ние тук изразяваме една обща воля на нашите европейски граждани. Тя е да се изгради един силен съюз, който може да се изправи пред предизвикателствата на времето сама държава членка, независимо дали малка като вашата или пък по-голяма държава членка като моята страна Италия или Франция или други, не може сама, както казахте и вие, е, да се справи сама с глобализацията или с климатичните изменения. Не може също така да осигури своята защита или пък да гарантира економическо развитие в своята страна и то значително такова. Председателят Юнкер е, всъщност е, каза, че обича Европа. Аз също обичам Европа, но се боря за обединени европейски щати. Не един голям щат, а отделни щати, т.е. държави, които наистина са обединени. Така че не виждам къде е проблема. Благодаря ви за вашия ангажимент за Европа от името на моята група. Както припомнихте, днес е последното ви присъствие в този парламент. Е, високо оценим вашия ангажимент. Може би не се борите за е, Обединени Европейски щати, но все пак е, Обединена Европа. Господин премьер, надявам се, че това, което ни казахте, всъщност показва, че вашето правителство е ангажирано към Европейския съюз. Мисля, че понякога вашето правителство е изпращало неясни сигнали за това европеисти ли сте или не, но в един контекст, в който държавите членки нямат достатъчна тежест в международната политика, няма да е времето, както припомни и колегата до мен, да се сложи край на вземането на решение с пълно еднодушие. И мисля, че трябва да го приемете и това е много важно, защото това ще е само в интерес на държавите членки, а и няма да защитава общия интерес на Съюза. <clears throat> Трябва да се действа общо и всички решения да бъдат постоянно отлагани или невземани спрямо този съвет. А ние имаме нужда от силна Европа. И вие ни го припомнихте. В коя глава искате да се намирате в европейската история? Сред онези, които са защитили общата ни история или онези, които защитават елитите? От коя страна искате да се намирате? От онези, които искат да спрат европейския проект и искате да има елит, или пък от страната на онези, които дават на този проект необходимите инструменти, включително един бюджет за напълно развитие на потенциала на Съюза. За нас, социалистите и демократите, Европа се изгражда посредством законодателството и спазването на правовия ред, права на човека, граждански права, както и общите думи, които сме си дали един на друг. Говорихте за Европа, за вашата страна, повдигнахте много въпроси. Ние бихме искали обаче да дадете отговор. На първо място, що се отнася до европейския ви ангажамент за разпределянето на бежанците. Вие казахте, че сте против това преселване или разселване. Но как ще се направи това? Какво ще направим? Казвате, имаме обща граница, тогава как да действаме? Вашата позиция върви срещу принципа на солидарността. Вие споменахте този принцип и той трябва да се прилага към общите ни политики, включително политиката за сближаване. Така че какво можете конкретно да ни кажете по този въпрос? На второ място, какво може да кажете за вашия отказ да подкрепите повдигането на член 7 срещу Унгария и Полша. Защо казвате не? От друга страна критикувате политиката на Путин и казвате, че трябва да се критикува крайната десница и Орбан и Салвини. Може ли да ни кажете какво всъщност мислите и не мислите ли, че тук има противоречие? И на последно място, но не по значение, какви са мерките, които вашето правителство предприема, имайки предвид дискриминацията, що се отнася до лицата ЛГБТИ? Европейската комисия реагира срещу нетолерантността миналия май и, и, и се казва, че мерките, които се изпълняват за опазване на тези мълцинства, не са достатъчни. Ние искаме толерантност, а във вашата страна, както ни припомнихте, много важно да се споделят тези ценности. Благодаря ви много за изказването, благодаря ви за отговорите, които искате да ще дадете на моите отговори. Благодаря ви. И аз благодаря, госпожо Брус. И сега от името на ЕКР давам думата на господин Зиле. Президент Конкс, комисия президент Конкс. Господин председател, господин председател, радваме се да ви видим тук, да чуем съдържанието на вашата реч. Бяхме добри колеги, работихме в Латвийския парламент, в Европейския парламент. Бих искал да ви обърна внимание на дамите, които са тук и са част от екипа. Мисля, че можем да се гордеем с дипломатите, които свършиха добра работа, така че им благодарим. Не минава нито един ден, откакто се присъединихме към еврозоната Европейския съюз, бе да се отправят критики по отношение на някои от политиките на Европейския съюз. Също така и облика на Европейския съюз бива критикуван. Сега ще се спра на това. В вашата а, реч бе казано, че нещата са наред в Европейския съюз. Бяха отбелязани постиженията. Бих искал да чуя по-голям анализ, по-широк анализ. Политическото ни семейство подкрепя економиката и развитието на пазара – но има известни съмнения. Някои от тях бяха споделени. Вие казахте, че не сте изключително удовлетворени от онези, които се застъпват за тези политики в национален, в европейски мащаб. Има известни разминавания в нагласите. Вие казахте, че има готовност за промяна на някои от правилата. И ние смятаме, че това е положително послание за економиката и за водещите, но кой ще получи защита? далече сме от постигане на крайните резултати. Още по-голяма заплаха е протекционизма на единния пазар. Защото има бариери между държавите членки, страни, които се намират в различно състояние. И има и спорни процедури. И латвийското, полското, унгарското правителство и други правителства, които идват различни политически семейства, се противопоставят. Но мисля, че отправяме отрицателен сигнал по отношение, например, на пакета с мерки за мобилност. И а, мисля, че би било катастрофа. Тук не говоря въобще и за бюджета, и за процентното съотношение в бюджета – но федералния бюджет, например, САЩ е 20% от БВП. Така че с тези неща трябва да помислим, защото бихме искали да създадем един по-обхватен подход. Напълно съм съгласен с това, което беше казано за постижението в законодателството. В същото време в доклада за данъчното облагане Латвия не беше спомената. Така че бих искал да кажа, че хубаво, че споменахте научно-развойната дейност. Това е много важна тема. Хубаво е, че има растеж прав сте, когато говорихте и за разпределението, защото тук говорим и за демографско разпределение. Имаме и програмата Хоризонт, която е добра, но тя не постига максимални резултати. Като имаме предвид демографските фактори, ще видим, че Европа е още по-разединена предвид младите хора, които напускат някои от държавите. Така че имаме доста демографски проблеми, но има страни, в които има огромни различия в економическо отношение. Това са само някои от проблемите, по които ще трябва да продължим да работим но смятам, че Европейския парламент би могъл да постигне едно разумно сътрудничество между различните а, групи, за да постигнем наистина едно принципно единение в Европейския съюз. Господин Теличка, благодаря, господин председател, господин министър-председател. Добре дошли в Европейския парламент. Uh, и така отново добре дошли в Европейския парламент, господин министър-председател. Вие казахте във вашата реч, че сте си извлекли полки от пребиваването в Европейския парламент. Е, но тук има и един парламент, а, е, извинявайте, един паралел. Ето, например, в Чехия аз не гласувах за чешкия министър-председател, но истината е, че има една определена нагласа, която човек придобива, бивайки тук в Европейския парламент. И това върви в ръка за ръка с паралела за чешкия министър-председател. Вие също така говорихте и за езиковия проблем. Вие говорите чужди езици. Вие може би разбирате, мисля, че разбирате говорите чешки, но когато човек чете е, избира... манифеста на моята политическа група, това е положително послание. Аз съм либерал и има много въпроси, по които ние би трябвало да търсим европейски решения. По много въпроси може да се споразумеем с други партии. Това е именно към което трябва да се стремим след следващите избори. Това е нещо, около което може да се обединим. Нека се спра на някои неща, които засегнахте. Опростени решения. Вие говорихте тук за популистите и националистите. Съгласен съм с вас. Трябва да се справим с първопричините на гражд... на, на страх... за страховете на гражданите. Това, между другото, е глобализацията. И трябва да кажем обаче, трябва да се признаем, имаме да свършим домаш, е, домашната си работа в рамките на нашите политически семейства, защото трябва да дадем отпор на опростенческите решения и това трябва да стане навсякъде из целия спект, политически спектър. На следващо място, вие говорихте за вътрешния пазар. Мисля, че няма почти никой в Европейския парламент, който да каже, че Европейския парламент не е успех да, трябва да го развием. Всъщност, само 35% от вътрешния пазар е истински отворен, т.е. имаме допълнителни 65% капацитет. Ясно трябва да кажа, има смисъл да се прави е, бизнес в САЩ, защото там има истински вътрешен пазар. В САЩ има един лиценз и един голям контекст за, например, мобилните оператори. Така че имаме нужда от истински вътрешен пазар и трябва да имаме един регулатор. На, освен това, говорихте и за връзката с е, нечест, нелоялната конкуренция от Китай и от други държави. Не бива да се впускаме, да се осланяме на протекционизма. Аз съм за отварянето на пазара, но предимствата кои, за онези, които мамят, са големи. Нека не се заблуждаваме. Ето, е, имаме вътрешния пазар и нашите предприятия би трябвало да имат еднакви условия за развитие навсякъде. Тоест, стандартите са важни и, компетенци... и политиката за конкуренция. Въпросът е, имаме ли волята и коража да създадем истински вътрешен пазар на 100%, а не на 35%? Освен това, говорихте за външните граници. Така е. Това е важен и ключов въпрос, но въпреки това ние не се справяме добре. Все още. Аз, ако погледна ситуацията в Чешката, ако погледна Чешката република, има много изказвания, които сочат, че трябва да имаме едни истински сигурни граници, ако искаме вътрешен пазар и свободно движение на хора и стоки климатичните про, про, промени. Те трябва да са водещи във всички сектори. И накрая селскостопанската политика. Честно третиране на фермерите поради националните бюджети и субсидиите нямаме общ селскостопански пазар. Трябва да има равнопоставеност, трябва да има равно третиране на потребители, на предприемачи, на всички участници на пазара. Благодаря. Трябва да спазвате времето за изказване. Ако искаме да оставим време, да се изкажат всички, както и да има от други в спонтанните изказвания. От Зелената левица, левица господин Пападимули. Благодаря, председателю. Дебатът днес е особено важен. Наближаваме края на този мандат на парламента. Това бе последния път, в който председателят Юнкер говори в пленарната зала. Имаме сега премьер, който бе тук 9 години като депутат. Това е десетият премьер който говори тук в този период и също така имаме много важни избори, които се задават. Не мисля, че сега трябва да се обезкуражаваме. Трябва да гледаме положителното, което се е случило. Трябва също така да се вгледаме в предизвикателствата, които поставя пред нас бъдещето. Трябва да видим и какво не сме свършили толкова добре, какво въобще не сме свършили, защото по този начин само можем да преодолеем надигащата се десница, която иска да разбие европейския проект и да унищожи, унищожи обществото, което сме създали. Господин Каринс е тук. Вие говорихте с притчи. А, е, притчите на Езоп споменахте, но трябва да видите къде се намираме в Европейския съюз 10 години след кразата, кризата, пред която бяхме изправени. Неравенството се разраства социално между обществата вътре в Европейския съюз. Парламентарната демокрация се уронва в различни държави. Европейския Европейския парламент и комисията се опитаха да накарат Польша и Унгария да бъдат наказани те по седми член, но демокрацията като че ли нищо не постигна. Парламента и комисията излязоха с предложение за реформата на пакета за предоставяне на убежище, но в съвета не се случва нищо. Правителствата не правят нищо. ЕЦБ, Европейската комисия, Европейския парламент искат банков съюз по силата на третия стълб, за да има и механизъм за инвестициите в съюз отново. Съветът не иска да направи нищо. Някои правителства, като например това на Германия и на Нидерландия, налагат вето на този процес. Така че, ако искаме Европа да се придвижи напред, ако искаме политическа интеграция, прозрачност, сближаване, трябва да направим много повече, за да преодолеем климатичните изменения. Както ни каза и Грета Тумберг вчера – Господин Вебер, Съюзът не трябва да е група от държави, 28 държави, където в крайна сметка Германия да взема всички решения. Това трябва да се промени. Съгласен съм с това, което каза председателят Юнкер. Ако искаме да постигнем целите, които сме си заложили, имаме нужда от по-голям бюджет повече средства в социалния фонд. Не трябва да урязваме този фонд. Напротив, трябва да заделим повече средства за него. Същото се отнася и до общата земеделска политика. Повече средства трябва да влизат в нея, а не да бъде урязвана тя. Трябва да имаме повече средства за младите хора, за Еразъм Плюс, за научни изследвания, за новаторство – като представител на съвета, но и като бивш европейски депутат, ви питам, господин Каринс, защо се отказахте от препоръките на комисията Монти за собствените приходоисточници. Как ще имаме повече интеграция, паричен съюз, банков съюз, без да разглеждаме и социалните въпроси? господин Юнкер, господин Каринс. В, Гьотенберг, в Готенберг избрахме какъв да бъде дневния ни ред по социалните въпроси, но съдържанието като че ли изчезна. Нарастват разликите помежду ни и все по-силни стават онези, които искат да разрушат демокрацията. Господин Салвини, госпожа Люпен, са последователи на хора, които преди много години действаха против Европа и това доведе до нацизъм и до една ужасна война. Новите европейски избори трябва да доведат до голямо мнозинство в Европейския парламент. Говорим, че искаме обединена, демократична Европа, която да намали неравенството. Това е така, точно това искаме. Давам думата господин Ламберт от името на Зелените. Господин председател, а... Не винаги сме били на едно мнение по отношение на економическите въпроси в Европа, но сме благодарни за вашата всеотдайност Всъщност, вие сте доста типичен представител на тази ангажираност в Балтийските републики. Трите Балтийски републики би трябвало да си сътрудничат много по-задълбочено, защото ако те намират обща основа, може би в Европа това ще бъде много по-добре от френско-немския дует. Радвам се, че вие ни напомнихте, че Европейския съюз е един проект на мира. А, това е основанието не от миналия век, а от настоящия век. Подобно на вас, аз съм представител на малка страна, но и големите държави в Европа всъщност са малки в световен мащаб. Също така много харесах казаното от вас за единния пазар. Крайна сметка говорим за споразумение за свободна търговия, но то а, е стъпило върху демократичните институции, както други подобни споразумения. Също така много ми хареса, че вие бяхте толкова откровен за изпирането на прани намерихте точните думи. Това доказва вашия ангажимент. Бих искал обаче да не се съглася с някои от застъпените позиции от латвийското правителство. Първо, по отношение за европейския проект и нас за зелените. Всъщност, ние правим едно, един екологичен преход. И а, става дума всъщност за оцеляване на човешкия род. Ако ние, европейците, не станем водещи в този преход, други ще поемат тази роля и ние ще трябва да приемем техните решения, вместо да излезем със собствени такива. Вие споменахте и селското стопанство. Общата селскотопанска политика има най-голяма част в бюджета на Европейския съюз. И този бюджет трябва да бъде използван за преобразуване на нашия съскостопански модел, за да можем да намалим емисиите от въглероден диоксид, да подпомогнем биоразнообразието и качеството на почвите. А, този модел, който се налага, всъщност опоручава тези цели, а вашето правителство ги подкрепя. Аз съм съгласен с това, че всеки трябва да поеме своя дял от общата селскостопанска политика, но за да постигнем целите, би трябвало да се борим за по-екологосъобразни цели. И втория аспект е свързан с гражданството. Споменахте а, следното. Ако прочетем втори член, ще видите, че там се говори за достоинството на човека то не може да бъде разделено на части. То въжи за всички, сега и в бъдеще. Историята на Латвия е следната. Тя бе един а, представител на Съветския съюз, без да желае това. Ние смятаме, че като членки на Европейския съюз Латвия е много силна – и не може 10% от нейното население да бъде лишено от гражданство. Смятаме, че трябва да направите повече, за да закриляте правата на малцинствата и да няма дискриминация по отношение на възраст, различни, различна сексуална ориентация. И на трето място, а, ние се радваме, че Балтийските републики избегнаха така токсичното перчене, което е а, позиция по отношение на миграцията. Но а, имаме задължителна схема за презаселване. Това е проява на европейската солидарност. Но а, вие отказахте да подкрепите а, споразумението на ОНЕ за глобалното споразумение за миграцията. Ние знаем, че това, което е заложено там, няма правно задължителна сила. Но би трябвало с отговорност да се поемат отговорностите без дискриминация и спазване на правата на човека. Това предизвикателство трябва да бъде прието и Латвия следва да подпише това споразумение. Европейските избори приближават. Това е последният ни дебат за бъдещето на Европа преди тези избори. Можете да разчитате на нас, че ние ще застанем зад изграждането на транснационалната демокрация. Но а, достоинството на човека трябва да е на първо място, а не економическите печалби една по-справедлива, устойчива Европа с повече свобода и демокрация е тази, която ни е необходима, за да можем да постигнем заложените цели. Благодаря. От името на СПД давам думата на господин Кобърн. Oh, uh, Благодаря. Министър-председател Карен, господин Йонкер, приятел и опонент, уважаеми дами и господа, желая ви хубав великден, когато той дойде. Хората са ужасени от разрушението на Нотр-Дам и това показва колко много ни засяга разрушаването на културното наследство в Европа. Всяка сплотеност в Европа се основава на културно-религиозното наследство от римското право, гръцката философия, християнската вяра и, бих казал, британската демокрация като последен пример. Конституцията на Европа, идеята доведе до Лисабонския договор, е, без да се прави препратка към Господ и вероисповеданията. Агресивната ориентация към светската нагласа отхвърля наше, нашето наследство и култура. И това е причината, поради която много хора в Европа все повече отхвърлят Европейския съюз. Европейският проект е казват те, е нещо като религиозен култ, и, измислен от хора. Например, господин Роб, Робеспиер, господин министър-председателят Каренс, със всичкото ми уважение каза, че Русия има нещо общо с Брексит. Не, не, господине. Британските граждани, които се изправиха срещу авторитарния режим, сами взеха преди в, преди в своята история сами взеха съдбата си в свои ръце и се изправиха против европейската бюр, бюрокрация. Те искат да бъдат управлявани от своя суверенен парламент. В момента нашият парламент се доминира от един елит. Парламентът е инфилтриран от членове от европейския култ които пречат на един нормален, прост Брексит. Например, да се осланяме на правилата на СТО или да имаме едно нормално, спокойно споразумение. Госпожа Мей по много начини поведе страната в грешна посока. Чухме много неверни неща за предпазни клаузи, механизми за Ирландия. Това всичко почива на еврокулта. Нашият парламент се осланя на гласуването на нашите граждани. Госпожа Мей